Затова нека продължим с третото разискване за нарушение на правата на човека, съгласно член 135 от правилника за дейността ни. Ще обсъдим положението в Малайзия. Първо ще дадем думата на вносителите на предложението за резолюция, господин Корао, за една минута. Благодаря, господин председател. Споразумението за свободна търговия се основава преди всичко на економически критерии, но възникват и въпроси за съгласуваността на разпоредбите за социалната сфера и околната среда, както и правата на човека. Правата на човека се опоменават в преамбюла, но клаузата не е обвързваща. За съжаление, Малайзия много изостава по отношение на спазването на стандартите за правата на човека. Важни са основните права, както и правото на поземлена собственост. Предстои да бъдат изградени 50 язовира, което ще се отрази зле върху местното население. Стотици хора ще бъдат разселени. Стотици квадратни километри гори също ще бъдат изсечени. в резултат от дейността на чуждестранни инвеститори джунглата буквално се унищожава. Малайзия, освен това, е сред най-корумпираните държави в света. Трябва да използваме споразумението за свободна търговия, за да укрепим защитата на правата на човека там. Господин Демезмакер. Дами и господа, положението в Малайзия се влушава. Страната се превръща в авторитарна страна. Дори човек да, да, да, да носи жълта тишърт е опасно, защото това става символ на предателство и измяна. Националния фронт е, е на власт от 58 години и все още основава своето, своя престиж на останали от колониализма елементи. В в, национал, в международни, на, на международната сцена Малейсия изглежда една умерена страна, но има непрекъснато потъпкване на човешките страва. Хората са лишени от правото от, също така от поземните си е, е, права. Така че аз при, при, призовавам е, нещата да бъдат, да се върнат в нормалното русло. Госпожа Лов. Благодаря, господин председател. В Малайзия се използват ограничителни законодателни актове за силно ограничаване на редица основни права и свободи. Най-вече правозащитниците и критикуващите управлението са изложени на риск от политически мотивирани съдебни производства и от затворение затвор. Критично настроените постоянно биват обвинявани в антидържавна, подмолна дейност. Съгласно закон, от 1948 година, т.е. от времето на колониализма. Само през първите 6 месеца на тази година над 40 души бяха разпитани по обвинения в подмолна антидържавна дейност. Блогърът и политически активист Калит Исмат през октомври възоснова на Закона за комуникациите и мултимедийната комуникация бе обвинен във връзка с публикации, в които критикува злоупотребата с власт. Възоснова на законодателството в областта на сигурността се извършват арести. Така бе арестуван един журналист през месец октомври тази година, тъй като направи разкрития за корупция в едно държавно предприятие. Призоваваме малайзийското правителство да отмени обвиненията срещу всички унези, които мирно са упражнявали правото си на свобода на словото и на свобода на събранията. Призоваваме правителството да отмени действащите закони, които ограничават тези права. Така, например, бе прият закон за Националния съвет за сигурност, който още повече ограничава основните права. Председателят благодаря. Госпожа Викстрям също вносител на резолюцията за една минута. Благодаря ви, господин председател. Имайки предвид ограниченията, които наложи правителството върху свободата на словото, трябва да кажем, че те са много тежки. Има и насилие срещу е, привържениците на опозицията. Подкопани са човешките права. Новото законодателство позволява да бива нападано гражданското общество, академичните среди, медиите и е, привържениците на опозицията. Приканваме правителството да освободи политическите затворници. Обикновените хора могат да използват правото си на свобода на словото. Незабавно трябва да се преустановят и преследванията и насилията срещу хората от групата ЛГБТИ. Необходимо е да покажем на режима на Малайзия, че основните човешки права не бива да бъдат ограничавани по никакъв начин. Това е най-важната задача на Европейския съюз, а именно да гарантира, че човешките права се спазват както тук в ЕС, така и в останалата част на света. Благодаря. Благодаря ви, господин Ленър, с една минута. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. В, таз, в нашата рез, резолюция ние препотвърждаваме нашето приятелство и подкрепа за малезийския народ и а, ние, ние също, също така препотвърждаваме нашата подкрепа за народа срещу а, народ закона за противодържавна дейност, която беше е, прият също така. Правителството е, при, наложи извънредно положение е, Същевременно, същевременно упражняват се репресии и преследвания срещу представители на медиите, е, и смята, смятаме, че от тук нататък трябва да започне един конструктивен диалог между в Малейзия, както и между Малейзия и Европейския съюз, особено в момент, в който двустранните ни отношения се развиват все повече. Госпожа Вержа. Благодаря ви, господин председател. Господин Ибрахим се превърна в символ. Той е либерал и изпадна в немил заради управлението на кризата в края на 90-те години. Тогава той наложи политика на строги економии и отмени много големи непрозрачни индустриални проекти, което не може да бъде толерирано в държава, в която корупцията е господар. Имаме и други представители на опозицията, които също биват лишавани от свобода. Например, биват обвинявани за содомия, което от гледна точка на нравите там е недопустимо групата ЛГБТИ, журналистите, жените, представителите на НПО също са сред основните жертви. Винаги има претекст за насилие. Държавата изпада все повече повече в агресивни нападки Необходимо е да се наложи диалог, който да вземе предвид различните културни измерения. Само по този начин тази държава може да излезе от тази криза, която използва религията като военен инструмент. Незабавно трябва да се предприемат действия. Благодаря. Благодаря. Господин Панцери, също един от носителите на резолюцията. Имате една минута. Благодаря, господин председател. В Малайзия Значително се ограничава свободата на словото по силата на законодателни актове от наказателното право. Законът за антидържавната дейност, например, е, бе основание за арестуването на над 200 души. Един от тях бе обвинен в Содомия, например. Друго лице, карикатурист, също бе осъдено поради отправена от него критика във връзка с обвинителна присъда срещу друг правозащитник. Малайзия по настоящен председателства АСЕАН. Европейският съюз и Европейският парламент трябва да работят за освобождаването Нахвърлените в затвора. Трябва да ограничим широките правомощия на министър-председателя, да работим за установяването на баланс между сигурността и политическите и гражданските права. Следват изказвания от името на политическите групи, от името на НП. Господин Кели за една минута. Като член на делегацията за Азия, аз аз също работих за развиване на търговските връзки между Малезия и Европейския съюз. А, макар тър, тър, търговските връзки, връзки се развиват, същевременно сме свидетели на а, все по а, повече потъпкване на, прав, на правото на свободно изразяване в а, страната. Много хора са били арестувани по обвинения а, е, за противодържавна дейност и това не, абсолютно не е против, противприемливо. време, но е, да, правителството има право да а, е, налага във всеки момент извредно положение. Същевременно а, хората могат да, да бъдат обвинявани а, и най-много обвинения се и а, преследвания се упражняват спрямо ЛГБТ. Госпожа Гил има една минута и 30. Прегонина. Thank you, President. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, имах възможност да посетя Малайзия наскоро и бях изненадана да установя, че схващането, което ние имаме за тази държава, е доста далечено от действителността. Да, това е модерна, и динамична страна, но под повърхността на тази западно ориентирана економика виждаме държава, която е все по-авторитарна там политиците и коментаторите не могат да говорят свободно. Въпреки броя на повдигнатите обвинения и на скорошното приемане на наказателно промените в наказателния кодекс, има все повече и повече примери за нарастващо насилие. Имаше конференция за борбата с корупцията в Малайзия миналия септември. Аз тогава попитах правителството, вие защо не позволите? позволявате на вашата разследваща комисия да разследва всички обвинения в корупция срещу вас? Защо не позволите на хората свободно да изразят своето мнение на улицата? Защо не изпълните обещанията да премахнете този законодателен акт и да направите така, че да има повече сигурност за хората. Вместо това вие използвате хората и всички тези налични инструменти като инструмент за репресия. Защо няма свободен диалог с гражданското общество, с активистите, с блогарите, срещу които са повдигнати обвинения? Защо не оставите тази държава да върви към светло бъдеще, към демокрация и към по-добро развитие? Малайзийските власти като че ли се страхуват, че ако предприемат тези стъпки, това ще отслаби позициите им. А точно обратното е вярно. Благодаря ви. Благодаря, господин Мариньо Епинто, за една минута. Нарушенията на правата на човека в Малайзия, както и в много други държави по света, се извършват благодарение на неефикасната система на съдебната власт, както и на закони, като на закона за антидържавната дейност. Това дава възможност на правителствата да преследват своите опоненти и дори да ги елиминират, възползвайки се от смъртната присъда. Над хиляди малайзийски граждани в момента очакват изпълнението на смъртните си присъди. Има две взаимодопълващи се възможности за борба срещу нарушенията на правата на човека в Малайзия и другаде по света. Първо, ако се възползваме от економическия фактор, като налагаме економически санкции. Втората възможност е по линията на Международния наказателен съд. Трябва ясно да заявим, че не спазването на правата на човека не си заслужава, тъй като от него следват економически санкции спрямо нарушителите, както и защото рано или късно те ще бъдат изправени пред Международния наказателен съд, за да понесат отговорността за деянията си. Благодаря, господин Фунтулис, независим депутат. Положението в е, Малейсия е лошо. Естествено, в тази страна не се прилагат нашите принципи, но Малейша се превръща в авторитарна държава, където се потиска правото на свободно изразяване. Европа Европейския съюз и другите страни обаче не могат да се намесват пряко в вътрешните работи на трети страни. Ние не сме носители на абсолютната истина. А, защото и при нас има политици, които биват преследвани, има а, намеса в съдебната а, система. И всеки, всеки месец сме свидетели на огромни скандали, които избухват в Европа. Е, откраднати пари, измами в големи е, фирми. Така че ние не сме тези, които трябва да е, сочат с пръст другите. Ние като бивши колониални е, държави трябва първо да въведеме ред в, новите си, в собствените си държави но, но от, друг, от, от друга страна трябва да можем да прекратиме търговските си отношения с тази страна, да, да не даваме никакви помощи, тъй като е, властта е корумпирана и е, парите не отиват по предназначение. В противен случай ние сме просто едни лицемери. Господин Колеги, Уважаеми колеги, изключително бърз растеж бележи Малайзия. Как в такъв случай можем да разберем, че Малайзия продължава да се придържа към средновековни практики като мъченията? Има много международни конвенции, които не се спазват и е явно, че в Малайзия се прави стъпка назад по отношение на спазването на човешките права. Малайзия е са 58-те държави, които прилагат смъртната присъда и след 30-те държави, които гласуваха против мораториума за прилагането на смъртното наказание през декември 2020. 2014 година. Имаше държави, които просто се въздържаха. Всичко това ни показва, че Малайзия не желая да бележи напредък в това отношение. Тази държава е пример в економически план. Защо не може да бъде пример и по отношение на основните свободи на нейните граждани? Благодаря. Председателят. Господин Тарабела, има синя карта от господин Чернески. Приемате ли? Е, е, Благодаря ви. Господин Тарабела, че приехте е, да отговорите на въпроса ми. Зная, че вие живо се вълнувате от спазването на човешките права по света, но в този конкретен контекст бих искал да ви задам един въпрос, въпрос, който често повдигам в този парламент – не трябва ли комисията и съвета да участват в по-голяма степен? така че държавите членки да наложат економически натиск върху държавите, които не спазват основните човешки права. Няма ли да сме по-ефективни по този начин? Председателят, господин Тарабела, имате думата за отговор. Отговор. Благодаря за въпроса. Действително, заместник-председателя многократно, когато е трябвало да се изказва, например, за споразумението за свободна търговия, винаги е казвал, че този въпрос се обвързва с спазването на човешките права. Това се случи в случая в Колумбия. Спомняте си, че един синдикалист на двама в света бива убиван в Колумбия. първо трябва да а, са начало човешките права, едва след това интересите на бизнеса. Благодаря. Благодаря, господин Тарабела. Следват спонтанни изказвания. Господин Поспишил за една минута. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с всички онези колеги, които застават зад правата на човека в Малайзия. Аз самият работя в тази област и знам че в Малайзия не се спазват принципите на върховенството на закона. Все още въжи закон от 1948 година, закона за антидържавната дейност, който следване Съгласно решение на Конституционния съд, този закон е в съзвучие с Конституцията. Една абсолютно неприемлива констатация. Хиляда души очакват изпълнението на смъртните си присъди, съгласно наказателния кодекс. Трябва да извършваме комуникационна дейност, трябва да си сътрудничим с Малайзия, но трябва да сключим споразумение за свободна търговия с тази страна единствено, ако тя отмени всички тези закони. Благодаря, господин Мариас. Благодаря, господин председател. Липсата на свобода на словото, потискането на религиозните малцинства, преследването на туземното население и на иммигрантите в, Малейш, в Малейзия, Малайзия са Тук казват, че в страната не се спазва върховенството на, жи, на, жи, на закона. Много хора биват преследвани, същевременно се налагат ограничения на правото на слово. Това е една от страните, която е най-низко в списъка на свободата на страните със свобода на словото. Преследват се и затварят журналисти, които протестират или критикуват правителството. Тряб, трябва да се упражни натиск над правителството, за да се отмени закона за антидържавната дейност и също и същевременно да, да се накара властта да спазва своите ангажименти, проекти в международната общност. Бих искал да добавя следното в настоящата дискусия. Да не забравяме това, което се каза вчера, а именно, че съвета трябва да служи за добър пример и да накара държавите членки да се отчитат относно прилагането на основните права и е, тяхното зачитане. В конкретния пример с Малайзия бяха повдигнати 7 обвинения за содомия, като 3 от като обвиненията от 7 бяха повдигнати срещу Ибрахим. Премахването на привържениците на опозицията показва, че правителството прави всичко възможно, за да не се стигне до свободни избори. Тези обвинения обаче само допълнително ще засилят опозицията. Европейският съюз не трябва да се страхува от намесата в вътрешната политика. Просто можем да изискаме всички партии да спазват човешките права. Благодаря, господин Кастал, до една минута. Седи. Благодаря, господин председател. Законът за публикациите, законът за мирните събрания, законът за комуникациите и мултимедийната комуникация, както и измененията в наказателния кодекс в разрез с свободата на събранията и свободата на словото. Освен това, в Малайзия в голям мащаб се извършва социален дъмпинг. Шири се и корупцията, включително и по най-високите етажи на властта. Провеждат се политически мотивирани съдебни производства срещу журналисти и представители на опозицията, като, например, господин Ибрахим. В момента той е в затвора, като обвиненията срещу него са абсурдни. Освен това, се унищожава околната среда като се провеждат проекти, финансирани от правителството. Малайзия разполага с изключителна економическа мощ. Тя е економическа свръхсила. Затова, ако и наложим економически санкции, можем да я превърнем и в свръхсила в областта на правата на човека. Ако не го направим сега, то кога?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 благодаря, господин комисар. Този дебат и този, тази резолюция трябва да бъде част от дискусията ни с партньорско, което искаме да развиеме сътрудничество. Присъединявам се към казаното от преждеговорящите основ, относно върховенството на закона в тази страна Търговското споразумение с Европейския съюз трябва да бъде подчинено на е, известни условия и критерии за спазване на човешките права. Затова призовавам комисията е, в е, търговските споразумения, в нашите търговско сътрудничество с подобни страни да наблегнем на този аспект. Благодаря, господин Свобода. Господин Ведачек искаше думата, но не е тук. Сега давам думата на господин Стили. Благодаря, господин председател. Малайзия е, е важен партньор на Европейския съюз в югоисточния азиатски регион. В момента Малайзия е председател и на АСЕАН. Там се вземат важни решения относно цялата тази общност. Двустранните ни отношения се засилиха значително, тъй като увеличихме търговските връзки и инвестициите в най-различни области си сътрудничим тясно този контекст обаче Европейския съюз е обезпокоен от някои от случващите си неща в тази държава от 2014 година. Бе, потъпкано, бе потъпкана свободата на словото, както и принципите на правовата държава. Този акт за антидържавната дейност, например, или задържането на Ибрахим, от, който е лидер на опозицията, са факти, които ни притесняват значително. От 2014 година на там, по смисъла на този закон, се правят много насилия. Управляващата партия отказва да отмени въпросния закон. През април 2015 година върховния представител на ЕС изрази публично притесненията на Европейския съюз и заяви, че тази стъпка ще се отрази на упражняването на свободата на словото. Върховният представител изрази своето безпокойство относно спазването на законовата рамка след лишаването от свобода на лидера на опозицията през февруари тази година. Първоначално лидера на опозицията бе оневинен, след това решението беше касирано и в последствие той загуби а, ползването на гражданските си права а, и а, правата си на депутат. На 8 декември Европейския съюз приключи преговорите в рамките на ново споразумение от ново поколение с Малайзия. Многократно сме приканвали тези преговори да приключат, тъй като те започнаха през 2011 година. Новото споразумение включва специфични разпоредби, свързани с човешките права и принципа на правовата държава те ще позволят Малайзия да поеме ангажимент в това отношение, като, например, сложи началото на диалог, свързан с спазването на човешките права. В началото Малайзия призна, прие да признае, че спазването на принципите на правата държава и на основните права са съществен елемент от споразумението. Така че ще продължим да работим с правителството на Малайзия и ще продължаваме да извеждаме на преден план спазването на човешките права. Относно групата ЛГБТИ ще продължим да работим двустранно, както и на регионално равнище в рамките на АСЕАН. Председателят, благодаря комисар Стилианидис, Благодаря за маратона, през който преминахте тази сутрин. В края на разискванията бяха внесени 7 предложения за резолюция, при